Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, скъпи колеги, госпожи и господа, започваме. Започваме заседанието на комисия ИТРЕ. Приемане на дневния ред. Ако няма коментари по дневния ред, го считаме за прият без изменение. имате коментари? Точка 2. Съобщение на председателя. Първо съобщение, най-важното. Е, точки от дневния ред 5 и 6 ще бъдат разменени. Така че първо ще направим а, е, размяната на мнение с господин Патрик Ки, директор на Агенцията за, на Европейския съюз за авиационна безопасност и след това а, е, Колегата Ланген ще говори за схемата за търговия с емисии е, и авиационната дейност. Понеже в комисията е, Економа среща с важни хора. Е, колегата Ланген няма да успее да дойде на време и ще се наложи да разменим двете точки а, важно съобщение имам във връзка с изслушванията на комисар. През 2017 година, наскоро, председателя Юнкер информира парламента за номинирането на Мария Габриел а, за кандидат-комисар. Съгласно а, правилата. Кандидатите за комисари трябва да преминат през изслушване, организиране от председателския съвет и нашата комисия би могла да отговаря за това изслушване. Така че председателя а, и координаторите а, отговарят а, за конкретната организация на изслушването. Доста сигурно, така се каже, очевидно е, че това изслушване е, ще трябва да бъде организирано от нас. Е, трябва да видим кога ще можем да организираме изслушване до лятната вакансия с, с кандидата е, комисаря. Както знаете, господин е, Оттингер е, Отговорността за това изслушване беше споделена между нашия комитет и коми... Е, е, нашата комисия, комисията по култура, така че най-вероятно и сега ще бъде така. Нека сега да минем към точка трета. Презентация на специалния доклад на Европейската сметна палата относно програмите на Европейския съюз за подпомагане на извеждането от експлуатация на ядрени съоръжения. Ще разменим мнение с Фил Уин Оуен, член на Европейската сметна палата. Добре дошъл! му казваме в нашата комисия. Ще ви слушаме с голямо внимание. За нас това е много важна тема. Изваждането експлоатация беше изключително популярен проект до преди десетина години. Бяха предприяти редица действия и ни очаквам с нетърпение да чуем това, което имате да ни кажете. Вие сте член на Първа камера на Европейската сметна палата за устойчиво развитие и човешки ресурси. Вие сте завършил Оксфорд също така и е Лондон Бизнес Скул и Харвард Бизнес Скул. Работили сте в а, британската публична администрация, отговаряли сте за енергетиката и в климата. Това е фантастично. През януари 2014 година започвате да работите като член на Европейската сметна палата. Имате думата. Well, you, Chair, kind... Благодаря, господин председател, за любезните встъпителни да, думи. Ще направя презентация с слайдове, ще ги виждате на екраните. Радвам се, че мога да ви представя този доклад. Е, до мен е моя колега, също аудитор и бивш инспектор по този въпрос, така че той е много важен а, а, за този а, е, проект. Е, и след проучването беше е, завършено през септември 2016. Представих на котето по бюджетен контрол през ноември 2016 е, година. Представил съм резултатите и на едно изслушване на 6 февруари в парламента. Съвсем наскоро представих този доклад на 28 април в Литовския парламент. Така че, може би някои от вас са го чували по друг повод. Първо ще представя одита, след това резултатите и след това препоръките. Този доклад Та е, следва нашия е, специален доклад от 2011 е, година и ще говорим тук за развитието от тогава насам, т.е. до април 2016 година. Няма съмнение, че след като да е завършен преди една година, до днешна дата може би е имало някакво развитие. Въпреки това, обаче, това, което е констатирал Олита, продължава да бъде актуално. Става дума за изважната експлуатация на ядрени съоръжения, произведени в Съветския съюз от първо поколение в три страни членки. Това беше условие за тяхното приемане в Европейския съюз. Литва има два реактора за изваждане от експлуатация от чернобилски тип, нещо, което не е правено до тогава. За целта Европейския съюз решава да отпусне финансова подкрепа. До 2020 година подкрепата на Европейския съюз за тези три държави членки ще възлиза на близо 3 милиарда евро, половината от които ще получи Литва. На този слайд е даден основния въпрос, на който отговаря одита. Няма да ви го отчета. Ще ви кажа какво не е покри нашия а, одит. Това как са проведени обществените поръчки, каква е без, безопасността а, и дали проектите отговарят на специфичните изисквания на съответните а, фондове. Как проведохме одита? Нашия екип посети трите електроцентрали и интервюира съответните лица. Аз лично съм посетил а, електроцентралите а, в Литва а, и а, България. Срещнахме се а, с длъжностни лица от Европейската а, комисия, на Европейската банка за възстановяване и развитие. Какво констатира а, одита? От 2011 година сам е а, постигнат известен а, напредък. Демонти, демонтажа на нискорадиоактивни съоръжения напредва добре, въпреки всичко има все още много предизвикателства, с които страните трябва да се справят, например демонтирането на високоактивните съоръжения Програмите за финансиране не създадоха съответните стимули за навременно демонтиране. Е, някои е, от е, резултатите, които трябва да доведат до така нареченото необратимо затваряне, са изпълнени. Някои в България, след като завършихме одита, така че има още една зелена кутийка при България във, втория, във втората колонка. Страните членки е, са постигнали известния напредък, но много от важните инфраструктурни е, проекти е, се движат с закъснение. Тук имате три примера. Най-голямо закъснение има в Литва, където демонтирането е отложено с още 9 години, до 2038 година. трите държави се а, водят а, а, разговори а, за а, хранилища за изхвърляне на високоактивните а, отпадъци, където да бъдат погребвани високоактивните радиоактивни е, отпадъци, а, са все още на концептуална фаза. А, общото финансиране трябва да възлезе на 578 милиарда, недостигащите финанси в Литва възлезе възлизат на милиард и половина евро. 28 милиона в България, 29 милиона в Словакия. Това са недостигащите средства. Съфинансирането от страните членки е доста а, ограничено. Все още се използват някои европейски фондове, например а, в Литва, а, за заплащане на служителите, които работят в заводите не по демон транспортирането им. Тук а, виждате разходите за извеждане от експлуатация на съоръженията, като тук не се включват разходите за погребване на радиоактивните отпадъци. Дясната колонка. А, в горния 10 ъгъл е, е записана сумата 5,7 е, милиарда евро. Това са разходите за извеждане от експлуатация на ядрените реактори. Към тях се е, прибавят разходите за погребване на високоактивните отпадъци и това удвоява, така да се каже, разходите 11,2 милиарда, два реда по-надолу. Оценката на комисията относно предварителните условия според нас е неадекватна разходите за погребване на радиоактивните отпадъци не са оценени и взети предвид като такива. Това намалява прозрачността и пречи на властите да поемат отговорност. Комисията а, отговори а, на нашите въпроси, извърши две оценки през 2016 а, година. Така, какво трябва да се направи? Какви препоръки е, направихме? Е, препоръките следват на тези е, е, е, е, слайдове. Една част от препоръките са свързани с високоактивните отпадъци и финансирането. Това са първата група от препоръки. Втората група от препоръки. Е, първата от тях. Не смятаме, че комисията заедно с страните членки трябва да проучи възмож... възможностите а, е, за а, е, обезвреждане, погребване на високоактивните а, отпадъци по безопасен и ефективен начин. Ние предлагаме на комисията да включи преглед на този въпрос в своя доклад до съвета доклада относно прилагането на директивата за радиоактивните отпадъци. Относно финансирането правим три препоръки. Номер 3, 4 и 5 на слайдовете. Препоръка номер 3 гласи, че трите страни членки трябва да осъзнаят своята роля за прилагането на принципа масителя плаща и да са готови да финансират с национални средства обезвреждането на отпадъците Препоръка номер 4 препоръчваме на а, комисията да увеличи националното съфинансиране през периода 2014-2020. И накрая, препоръка номер 5 препоръчваме програмите за финансиране на извеждането от, от, от употреба на ядрените електроцентрали в трите държави, трябва да бъдат спрени след 2020 година. Какво означава това? А, а, ние казваме, че ако има ясна нужда от европейско финансиране в една или пък в трите страни членки, и ако финансирането от страна на Европейската комисия съдържа правилните стимули, то трябва да бъде ограничено във времето и да предвижда съответното адекватно съфинансиране от страните членки. Също така трябва да се даде достъп до европейските структурни инвестиционни фондове за тези цели, ако се изпълни, разбира се, условията, които те предвиждат. Благодаря. Благодаря ви за тази презентация. Тя беше пределно ясна, сбита. Ето защо веднага можем да започнем с дебатите по тази тема. Господин Фокс от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Уин Оуен за тази толкова ясна презентация. Може ли да ни кажете какви са юридическите задължения и отговорности на Европейския съюз във връзка с тези три реактора? Защото доколкото разбрах, тези реактори са споменати в процеса по присъединяване на страните към ЕС. Задължени ли сме да дадем карт бланш за действие или просто да напишем един празен чек? Има ли ограничения във времето? Тоест искам да разбера доколко европейските данакоплаци а, са хванати в капан. Казахте, че тази програма не създава правилните стимули за действие. Това ми звучи последния начин. Ето ви един чувал с пари, може да го харчите, да хачите парите от чувала както искате, но няма да има контрол и няма да има кой знае какви последици в края на занятието. В препоръка 4 казвате, че комисията трябва да търси начини за увеличаване на националното съфинансиране и освен това комисията трябва да определи ясно условията по силата на които някои проекти трябва да бъдат пълно финансирани. Струва ми се, че това е изключение и то не е добро за дънакоплаците. Може ли да коментирате? Вие сте аудитор. Вие трябва да защитавате интересите на данакоплаците. Кажете в крайна сметка доколко ефективно са изразходени средствата, парите на данакоплаците. Благодаря. Господин Кохличек от името на Обединената левица. Je sice samozřejmě velice důležité sledovat. Благодаря. Естествено, много е важно да се следи как се изразходват парите на данакоплаците. Още по-важно е обаче нези, които са водили преговорите с тези държави, тези, които ги принудиха да изведат от експлоатация и да затворят тези реактори, да дойдат и да видят до каква степен има напредък в тези три държави. И трябва да се направи сравнение, според мен, между случващото се в тези три държави и процедурата в Германия. Може би не разбирате. Продължава оратора на английски. Трябва да сравним процедурите по извеждане от експлоатация в Германия, които текат бавно, макар че Германия има проблем с доставките на енергийни източници. Нека да сравним случващото се в Германия с е, постигнатото в е, е, България, Литва и Словакия. Имаше план в България за строеж на нова АЕЦ. До сега обаче Нищо не е казано за това как ще се гарантира, че България ще може да изгради АЕЦ Белене. А има недостиг на електроенергия, защото има извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодой. Същите коментари могат да бъдат е, направени и за Балтийските държави, защото от АЕЦ идва основната енергия за тези държави. Кой носи отговорност за случващото се и каква е вашата препоръка? Как да смекчим въздействието? Thank you very much. Благодаря. Ако ми позволите, нека да добавя още два-три въпроса. В Европа има и други АЕЦ, които трябва да бъдат изведени от експлоатация. Можем ли да говорим за лансиране на някакви конкретни економически и бизнес интереси в цялото това начинание. На второ място, казахте, че европейските програми не са създали точните стимули за действие. Как да помогнем? Казвате, че няма достатъчно стимули. Какво да направим? И накрая, след като станахме свидетели на трагедията в Фукушима създадохме нови изисквания за безопасността на АЕЦ в Европа. Онова, което е направено, отговаря ли на разпоредбите на новия регламент или само на старите разпоредби за безопасност? Защото, ако не се лъжа, разпоредбите на комисията датират от преди трагедията в Фукушима. Значи, взима ли се предвид а, новия регламент за безопасността? Обръщам се и към Европейската комисия. Бихте ли коментирали? господин Грацимус Томас, заместник генерален директор в Генерална дирекция енергетика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на члена на Сметната палата за одита, за положените усилия, за доклада. Работехме в дух на добро сътрудничество и комисията прие почти всички препоръки. Няколко думи във връзка с случилото се след одита. На първо място, част от препоръките засягат трите програми за извеждане от експлоатация за тези три държави и някои препоръки засягат извеждането от експлоатация като цяло. По отношение на трите програми за подпомагане за извеждане от експлоатация, комисията приключи външни и вътрешни проучвания, които потвърждават, че предварителните оценки са били добре направени с достатъчно надлежно и добро преценяване на разходите. По това време не е имало достатъчно документация, но сега вече има достатъчно документация. Заключението е, че няма финансови празнини в рамките на МФР и освен това казва се, че е, оценките за разходите са били направени както трябва. На второ място комисията работи за повишаване на прозрачността по тези три програми. Публикувахме годишен доклад за 2016 година доклада ще бъде готов преди лятната вакансия и ще бъде предоставен на съвета и на парламента. Той ще послужи за бъдещи разисквания. На трето място, ние се опитваме да гарантираме подобряване на безопасността. Елиминирахме е, не е, съществените елементи на нашата помощ. Е, Поставяме ударението върху ядрената безопасност и сигурност. Искаме да гарантираме, че процесът ще стане необратим до 2020 година, процеса по извеждане от експлоатация. Що се отнася до Литва, ние разгледахме всички спорове, които има между литовските власти и трети страни. Те забавиха процеса, сега се върнахме в рамките на предначертания график. Процеса по е, извеждане на ядреното гориво започна миналата година. Тези три държави членки са прехвърлили в националното си законодателство новата директива за радиоактивните отпадъци – те на време са предоставили своите национални програми и доклади. Тези три държави членки са водещи, що се отнася до прозрачността и до съобразяването с вторичното законодателство на Съюза. По отношение на съфинансирането, в рамките на настоящата МФР то се увеличава вследствие на препоръките на Сметната палата. Мога да съобщя с удоволствие, че увеличението на съфинансирането в Словакия между 2015 и 2016 година е 4,5%, в Литва от 17,6% през 2015 до над 20% през 2016 година. В Литва има значи, последователно увеличаване, тъй като в миналото съфинансирането беше много ниско. След 2020 година ние нямаме правни задължения да продължим да осъществяваме подкрепа по тези три програми. Ще направим оценка на въздействието и ще има средносрочен преглед, за да гарантираме и за да видим дали ще е необходимо да има допълнителна помощ. Гарантираме, че засегнатите държави членки ще имат допълнителните ресурси и ще могат да финансират програмата, ако се наложи след 2020 година. И накрая, както спомена и члена на Сметната плата, преди две седмици публикувахме нашия доклад към съвета и парламента относно статута, статута на ядрените отпадъци в Европейския съюз и инвентаризацията на отработеното гориво. В този доклад говорим за финансирането, за прозрачността на, на финансирането, за вземането на решение относно отработването на ядрено, ядреното гориво това е процес, който ще доведе до по-голяма прозрачност. Мисля, че това е нещо добро. Винаги мога да обсъдя с вас допълнително всички тези въпроси, ако се наложи. Благодаря, господин генерален директор. Някой друг иска да каже нещо? Господин Хенкел. Благодаря. Още един въпрос. Не разбирам съвсем препоръка 2А. Има различни варианти за действие. Например, всяка страна може сама да отговаря за погребването на ядреното гориво. Значи тук предимството е, че имаме ясни отговорности но от друга страна, тази страна, съответната страна може да не разполага с идеалното място за нещо подобно. На второ място можем да решим да финансираме е, европейско място за погребане на горивото. Минусът тук е, че комисията ще е отговорна за това, което се случва, което ще означава, може би никой няма да носи отговорност, но пък ще имаме добро местоположение. И третия вариант можем да търсим по-добро място за погребване извън Европейския съюз. Аз лично знам, че в Австралия се проявява интерес към този въпрос. Затова искам да попитам следното. Когато правим препоръки, какво точно ще препоръча комисията във връзка с тези три альтернативи? Well, if, if you want, I mean... В препоръките на Сметната палата е написано много точно какво си има предвид. Комисията прие да се започне дебат по темата. Директивата ясно казва, че държавите членки, които разполагат с ядрено гориво, носят отговорността за него. Директивата задължава държавите членки да вземат решение относно окончателното погребване на ядреното гориво. Възможно обаче да се намерят и механизми за сътрудничество в цяла Европа. Например, ние окоръжаваме държавите членки да обсъдят с нас дали искат да се стигне до регионални решения в Европа. Миналата седмица проведохме Европейски форум за ядрената енергетика в Прага. Там участваха различни експерти, представители на държавите членки. Те се изказаха за и против. Не трябва да забравяме, че радиоактивните отпадъци не са само проблем за страните, които извличат енергия от АЕЦ. Не, радиоактивните отпадъци са проблем за всички. Има е, отпадъци вследствие на медицинска дейност е, и не само. Тук не става дума само за страните, които разполагат с атомни електроцентрали. Така че въпросът за окончателното погребане на отработеното ядрено гориво засяга всички. Дори да има междинно складиране на това гориво, окончателната отговорност, крайната отговорност се носи от този, който е произвел а, тези а, отпадъци. Някои държави членки могат да решат да се договорят а, да а, си сътрудничат една с друга. Има дебат по темата, в него участват експерти. Някои държави членки на тази конференция през миналата седмица изразиха интерес. Дори в тяхното законодателство се казва, че трябва да се търси общо решение с съседните държави. Не става дума за изпращане на ядрени отпадъци извън Европейския съюз. Благодаря. Господин Фил Уин Оуен. Вие сте представител на Европейската сметна палата. Отговорете на тези въпроси и бележки. Благодаря, господин председател. Благодарен съм за зададените ми въпроси. Ще отговоря на всеки един от тях подред с цел да допринеса към отговора, но разбира се съм благодарен, че комисията успя да отговорим на някои от въпросите. На първо място, господин Фокс, благодаря за зададения вас въпрос. дари. Европейския съюз някакви юридически отговорности носи по отношение на трите реактора, чухте съвсем ясно отговор на Герасимус от комисията, че комисията не се разглежда като носеща отговорност след 2020 година и аз бих отбелязал в добавка към дадения отговор, че оценка на въздействието от 2011 година на комисията включва информация че финансирането е до 2020 година и ние сме изготвили нашия доклад именно стъпвайки на тази информация. Що се касае до колегите от Литва, аз в презентацията казах, че имаме малка държава членка с много голям проблем а, с евентуално мащаба на Чернобил. Ако бяха тук, литовските ми министри сигурно биха посочили член 3 на протокола на техния договор за присъединяването към Европейския съюз, а, която разпоредба според тях води до определена юридическа отговорност на Европейския съюз. Аз не казвам, че има такова нещо, просто обяснявам как тълкуват те собствения си договор за присъединяването. Вероятно комисията ще иска да се включи с допълнителна информация, но нашата препоръка 5 е съвсем ясна и тук стигам до втория въпрос, господин Фокс. Дали, а, дали а, приноса на дънкоплаците се използват а, добре? Днес мисля, че не можем по-строги да бъдем, отколкото в препоръка 5. Не, много често, но понякога казваме, че някой финансов механизъм трябва да бъде преустановен. И е, в е, случая именно това казваме в е, пета препоръка, че до 2020 година трябва да се приключи с този финансов механизъм, тъй като той не създава правилните стимули и има много а, изоставания, пропуски в проектите, особено в Литва и много а, широки пропуски в финансирането, липси в финансирането. Така че съвсем ясно казваме, че смятаме, че настоящата финансова схема създава правилните стимули. Ето защо а, това е а, известна степен а, критика. Господин Коречек, благодаря ви за въпроса. Вие е, помолихте да се сравни процеса на извеждането потреба употреба в Германия, е, както с този в България и другите страни с реактори от бившия Съветски съюз. Ние не сме аудитирали процеса в Германия, така че от тук е, проистича моето разбиране, вероятно комисията ще се включи след това, е, че единствените реактори, които са напълно изведени от а, употреба са в Германия. Разходите са били около малко над милиард на реактор. А, така че, ако те бяха същите реактори, като тези, които, за които говорим сега, те биха а, били по-изгодни за извеждането употреба, ако можем да направим такава а, такова сравнение, но е, става въпрос за различни съоръжения, така че не смятам, че можем да въвеждаме такова сравнение. Много е трудно да направим е, такова сравнение на единица, доколко имаме ефикасност или не. Но наистина в Германия са, е, с най-много опит от началото до края на този процес, така че вероятно можем да се радваме на някаква експертиза от тяхна страна в бъдеще. Господин Бузек, вие задахте въпрос за мащаба на извеждането от употреба навсякъде в Европа и дали има економически а, възможности в това отношение. Благодарен съм за този въпрос, защото в доклада на страница 17 казваме ясно, че а, без значение дали се нрави или не, това е економическа дейност с голям растеж в Европейския съюз в края на 2015 година е имало 129 и още 91 реактора, а, които са преустановили дейност, а, три от които са напълно изведени до употреба. Само 50 от 129-те се планира да бъдат да бъде преустановена дейността до 2025 година. Хората не си дават а, възможност а, каква а, економическа възможност е това, но от моя гледна точка извеждането от употреба също изисква а, работна ръка, експертиза и а, наистина е добре да се гледа на извеждането от употреба на съоръжения като достойна економическа дейност и трябва да се помъчим да използваме тези възможности. Така че съм благодарен за дадения въпрос. Вие също запитахте за стимулите, финансовите стимули, създадени или не от финансовата програма вероятно сте наясно, че много от финансирането в Европейския съюз идва от държавите членки. Това го виждаме в структурните фондове и в сметната палата смятаме, че това дава едни добри е, стимули, една добра мотивация. Различно е поведението на хората, когато получават средства отвън, е, отколкото е, когато е, хачат собствени средства. Тоест, е, въвлечени са самите те и за това искат и повече настояват да има обратна, да има възвръщаемост, отколкото когато просто получават някакви безвъзмезни средства. Ето защо смятаме ние, че настоящата при програма не създаваше достатъчно добра мотивация. Запитахте и за сигурността и безопасността преди и след Фукушима дали е било необходимо затварянето на тези атомни а, централи. А, мисля, че сме а, преминали отвъд то, този спор или тази дискусия вече. А, наистина а, защитата от а, стоманено а, бетонената а, защита и покритие е, е най-малкото, което е, очакваме след Фукушима. Следващия въпрос, свързан с мащаба на работата, която е, трябва да се подготви в, при съхранението. Ние като аудитори видяхме, че в една от държавите е много начален етап. Вие самия споменахте, че няма смисъл всяка една а, държава членка, а, всъщност става въпрос за всички държави членки, които имат нещо общо с радиоактивния отпадък, но а, половината държави членки по един или друг начин имат общо с а, ядрената енергетика, така че а, няма смисъл, економически смисъл, всяка една от тези държави да подготви капацитет за депонирането, за окончателното погребване. Понякога не е екологически възможно, така че смятаме за съвсем подходящо това, което предлага комисията в своя работен документ. това спомена и Герасимус Тома за това преди две седмици публикувания документ за това да се започне такъв един дебат. Що се отнася до енергийния пазар, има някои регионални решения, които се предлагат, от които също така има известен успех. И смятам, че същия принцип може да се приложи и в някой от посочените тук проблеми. Надявам се, че успях да отговоря поне частично на повечето въпроси. Благодаря, господин Олен, че бяхте сред нас казва председателят, за това, че ни дадохте такава важна информация. Искате отново да допълните нещо? Да, възможно е. Само една бележка. Вашето заявление е, не е съвсем коректно, защото тези е, реактори, старите реактори от Германия, и вие казахте руски тип, всички те са от един и същи тип. Те загряват вода по същия метод. Метода, колкото ползват едните, ползват и другите. прътове, които могат да бъдат рециклирани или които могат да бъдат третирани до радиоактивен отпадък. Така че ако сравнявате всички тези а, стари реактори, без значение дали работят с вода или а, с друго вещество, проблемите са едни и същи. Огромно количество отпадък, който трябва да бъде депониран по някакъв начин. За това ви зададох въпроса и вие не отговорихте. Благодаря, господин Томас. Извинявайте, че закъснях. Има конкретен проблем по тези затворени реактори, но а, по време на преговорите. Но има и по-голям проблем. Вие сте прав, прав, това е една огромна възможност, економическа възможност а, и никой не е отделил достатъчно средства, за да заплати за нея. Имаме вътрешен пазар, който ако, да речем, се занимавате с инсталирането на фотоволтаични панели, трябва да мислите и за рециклирането. А, също така трябва да се заделят средства за деинсталирането на а, вятърна турбина. А в същия този пазар нищо не се прави за отделянето на достатъчно средства за извеждане на употреба на ядрени инсталации. И съм много ядосна на комисията, защото през 2004 година в директивата, за която аз бях докладчик, накрая като парламент а, ние предложихме изменения за отделни средства, за извеждана употреба, защото ние предвидихме 15 години, преди 15 години, че няма да има достатъчно средства. И надеждата ни беше, че до сега ще сме натрупали достатъчно средства. И тогава комисията писменно се обяви против това предложение. Подписа а, е, писмена декларация, в която ни обещаваше а, е, а, е, законодателен акт, който да разреши този проблем. Сега сме 15 години по-късно и моето впечатление, не знам дали ще можете да коментирате, но това е многомилиардна дупка в вътрешния пазар на Европейския съюз. И ако, на нас, ако нас не ни вълнува това, накрая плачат, да ще поеме сметката. Благодаря. Край на въпроса, така за председателят. Сега ще чуем последните отговори. На първо място трябва да се извиня на господин Каличек. Напълно прав сте. Наистина трябваше просто да отговоря, че не сме аудитирали е, немските реактори а, е, и да спра до там. Но наистина е, се опитах да бъда от полза, като дам допълнителна информация, но вие сте прав, знаете повече за тях от мен. А, за другите мисля, че има парализъм с това, което виждаме в България и в Словакия, но не и това, което е в Литва, където има а, друг вид реактор. Сега вие клатите утвърдително а, глава, за това предполагам, че а, съм прав. И а, последния въпрос, разбра, разбирам, че е към комисията, но все пак като аудитор, по осма точка смятам, че изходната ни позиция е а, яснота и прозрачност, така че кой носи отговорността, а, за да се знае в чии сметки ще влезнат разходите. И това е нещо, което ние сме се опитали да поясним в доклада а, си не винаги беше пределно ясно. Но давам думата на комисията. Председателят, да, господин Штефан Номена. Не, господин Герасимус Томас има думата, който говори и преди това. Okay. Thank you, President. Now, I want to thank... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Томас за въпроса. Мисля, че са се подобрили обстоятелствата от този инцидент насам. сам който спомена многоважаемият депутат. Миналата седмица приехме доклада за напредъка на осъществяването на директивата за радиоактивни отпадъци. Това е за първи път. За първи път публикуваме такъв доклад и трябва да проведем още дебати по него, но наистина смятаме и, и действително включваме в този доклад становището, че на основата на информацията, която получаваме от държавите членки, разходите са около 400 милиарда евро. За първи път събираме такава информация от държавите членки за отпадъка и разходите за управлението му. гориво отпадък. При процеса за съвместно вземане на решение съвета не настоя или по-скоро не прие предложението комисията за хармонизирано докладване, така че трябва да се хармонизира допълнително данните, но в този доклад, в който сме публикували а, такава прогноза за разходите, също имаме и а, информация за натрупаните средства. Тя обаче не е пълна, така че бихме апелирани към държавите членки да предоставят тази информация и след 3 години, когато публикуваме отново този доклад, да можем да дадем информация за това как затваряме тази дупка, тази липса от средства. Благодаря ви към председателя на, ком... към председателя на комисията, казва председателят. Благодаря ви, господин Филвин Олен че бяхте сред нас. Всичко най-хубаво. И сега към следващата точка в нашия дневен ред. Енергийни характеристики на сградите. Част от нашия зимен пакет или пакет за чиста енергия. Много важен пакет. И нека кажа, че тук става въпрос за проекто доклад за енергийни характеристики на сградите. Господин Бен Бенсен е докладчикът. Това е първият документ от целия пакет, който ще разгледаме в нашата комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в сянка, на комисията и на заинтересованите страни за съвместната работа. Специално благодаря на докладчиците в сянка, които се включиха в изготвянето на доклада на много ранен етап. Основната цел е да направим така, че сградите да са достатъчно ефективни и страните да могат да изпълнят своите задължения и цели за енергийна ефективност и декарбонизация по ефективен и економически ефективен начин. Сградите представляват голям потенциал а, за Европа за увеличаване на енергийната сигурност, а, по-низки сметки за европейските потребители, по-здравословни условия на живот и труд, увеличаване на работните места и растеж за малките и средни предприятия. Доклада се концентрира върху три основни теми първо да осигури повече поети задължения от страните членки за създаване на условия за електромобилност по един по-пропорционален начин и Относно първата точка, повече задължения от страна от страните членки, аз а, предлагам те да бъдат свързани с декарбонизацията и високоефективните е, сгради. Предлагам изработване на национални стратегии за е, саниране на сгради на основата на принципа на субсидиарност. Е, Предлагам допълнителни действия за борба с енергийната бедност и стимули за това. Необходими са ни повече частни средства за тази цел – а, след това а, се обяснява по какъв а, начин енергийното саниране на сградите допринася за постигането от целта на европейско равнище. Що се отнася до електромобилността, смятам, че това, че е споделена амбиция на този а, а, парламент да развива а, електромобилността, защото тя допринася за декарбонизацията. За целта трябва да се създаде структура за електромобилност, нещо, което буди доста въпроси, е свързано с доста а, проблеми. Затова аз предлагам а, изискванията да се фокусират върху съответното саниране, съответните ремонти, за да не можем да не подкопаваме усилията за електромобилност. като същевременно разходите биват поддържани на разумно ниво, да се извърши окабеляване и да се изградят станции за зареждане. И накрая, последно, стимули за саниране. Искам да изясня нещо. Широко разпространена е загрижеността, че е, е, свързана с това, че санирането е нещо за богатите и привилегированите граждани. Когато говорим за саниране, ние не говорим само за изолация на цялата сграда или за изграждане на някакви скъпоструващи системи. А, има много ефтини, дребни модификации, които могат да се направят по сградата. Например, подмяна на термостатите, нещо, което се изплаща за много кратко време. Трябва да се възползваме от всички инструменти, е, с които разполагаме, за да се направят подобрения малки и големи. За целта аз предлагам да премахнем някои от нещата, които биха могли да се отразят негативно на санкцията. Например, не е достатъчната прозрачност на изискванията и правилна оценка на енергийната характеристика на сградите. Ще завърша с това, че ще продължим да работим съвместно с докладчицата в Сянка, комисията и заинтересованите страни, ще обсъдим с тях измененията преди крайния срок, края на юни. Благодаря. Uh, Благодаря. За мен е удоволствие да благодаря на докладчика, който беше много прогресивен в своя проекто доклад и беше ориентиран към сътрудничество още от самото начало на докладчицата в Сянка. нещо, което аз намирам за много Добре, ще започна с е, енергийната бедност. За нашата политическа група тема, която минава през цялото досие. Е, направено е конкретно предложение, а именно страните членки да изработят дългосрочни стратегии за саниране и да предвидят специални мерки за сградите с най-лоши характеристики. Нашата група намира тази идея за много добре. Нашата група ще внесе изменения относно конкретни предложения за борба с енергийната бедност. Относно общата картина, изграждането на нови сгради е бавно. Затова докладчика се опитва да ускори санирането. 30%. So it's really the time to talk about this when we talk about the climate with the good. 40% от емисиите се падат на жилищата, т.е. темата е важна, така че искам да вземем практически мерки. Относно електромобилността, за нея е необходима инфраструктура. Тя трябва да бъде изградена по възможно най-ефективния начин, а именно едновременно с санирането и ремонта. Амбициозна страна на комисията до 2025 година да иска всички сгради да са оборудвани с инфраструктура за електрически автомобили. Доста трудно да се постигне тази cell. Е, знаем, че нещата са взаимосвързани. Ако няма инфраструктура, няма да си купите електроавтомобил, а ако си купите електромобил, трябва да има а, а, инфраструктура за него. А, общата картина е много добра на мен ми се иска да има колкото е може по-голяма съвместимост между предлаганите действия, също така те да бъдат ефективни по отношение на разходите за живущите в сградата. В сградите. Една голяма част от е, сградите не са собственост на живущите е, в тях и това има отношение към въпросите, примерно когато става дума за сградна автоматизация и така нататък. В проекто становищът ни засягаме е, е, темата за здравословните условия на живот, свързани с един друг доклад на комисията и е, и стремим се към една по-голяма ефективност на сградата, така че трябва да огледаме нещата от тази гледна точка, за да не съставаме нови проблеми. И накрая бих искала да внеса изменение относно това, че с, с което да комбинираме нашите усилия. Ние сме комисията, която се занимава както с енергетика, така и, и с прехода към а, цифровите на технологии. За, и могат да се кажат малко повече неща в тази връзка например, оптичните връзки в сградите биха могли да се изграждат заедно с санирането на сградите. Тоест, когато се прави саниране за енергийна ефективност и намаляване на емисиите, този ремонт може да се използва за извършване на съответно, полагане на съответната инфраструктура за дигитални услуги. Тоест трябва да разглеждаме нещата като един цял пакет, а, не само а, относно директивата за енергийна ефективност, но и във връзка. А, колегата Петърсен за АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за а, добрия балансиран доклад. Доволни сме е, от е, акцента, който се поставя върху принципите на енергийната ефективност. Е, хубаво е, че въпросите свързани с здравословните условия на живот и климата в сградите също са включени в доклада. доклада е записано, че комисията може да работи с делегиране актове. Смятам, че е добре, че се вменяват задължения на страните членки защото те също се възползват от ползата на енергийната ефективност. Изключително важно е страните членки да се обвържат с задължени. Искам съвсем накратко да се спра на два въпроса. Първо, включването на възобновяемите енергоисточници да направя няколко бележки във връзка с финансирането. трябва да се води дискусия относно почти нулевия енергиен а, а, стандарт а, и а, произвеждането на енергия с собствени възобновяеми източници. Ако настояваме за определени цели за производство на електроенергия от самата а, сграда, Е, бихме могли да си навредим. Бих искал да, да го говорим по този въпрос. Моралистичния подход е, срещу почти нулевия енергиен стандарт. И тази дискусия е важна, когато говорим за първичните енергийни фактори. Не смятаме, че трябва да, да целим да оптимизираме дела на възобновяемите източници. Ще продължим да следим този въпрос от Алден, от гледна точка на коефициента на първичната енергия. Наша цел е да развържем потенциала на частния капитал, т.е. Да, да дадем по някакъв начин гаранция на инвеститорите, за да могат те да инвестират в проекти за енергийна ефективност защото това може би по-добрия начин а, да се комбинират средствата, частен капитал с средства от европейските а, банки. В заключение ще кажа, че докладът до този момент е много добър. Ние търсим начини за интегриране още повече на възобновяемите енергоисточници и ще се задълбочи малко повече по въпроса за финансирането колегата Марсалеси. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Бенсън за неговия доклад. Искам да благодаря най-вече за това, че той включи всички политически групи, най-вече зелените. Благодаря му за прозрачния начин на работа. Смятаме, че този метод е много подходящ за тази тема. От името на зеленът, зелените искам да изведа на преден план три неща. Първо, холистичния, цялостния подход. Второ, амбициите. И трето, човешкото измерение. Ще започна с Втората, второто, което споменах, с амбициите. След споразумението от Париж ни останахме с впечатлението, че трябва да поставим по-високи цели. Не такива, каквито ги залага доклада, а поне 40% по отношение на енергийната на ефективност. За целта трябва да започнем саниране на всички обществени и социални жилища и трябва в дългосрочен план да подобрим стратегията за саниране. Това са важните теми за нас, ако искаме да си поставяме високи цели по смисъл на Парижкото споразумение. А, второ, а, искане са да възприемем цялостен подход, защото не можем да се концентрираме върху отделни сгради и да разглеждаме отделната сграда, тъй като сградата е част от целия квартал. И искаме да мислим в този план, защото можем да спечелим много по отношение на енергийната е, ефективност на една сграда, но в същото време да намалим енергийната ефективност на средата, в която се намира сградата. Имам а, и въпроси свързани с нулево енергийните сгради. Мисля, че а, при мрежите за топлоподаване трябва да взимаме предвид целия квартал и да гледаме на нещата като на една цялост. И да не говорим само за електромобилност, а като цяло за устойчив транспорт, за устойчиво предвижване така че би трябвало да мислим за всички транспортни средства, за обществения транспорт, за велосипедите, така нататък, защото всяка една от тези форми има за цел устойчивост. И накрая, човешкото измерение. Включили сте енергийната бедност доклада. Това е много добре. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да се борим с нея. За нас са важни и въпросите, свързани с здравето. Бихме искали и да поставим малко повече акцент върху образованието, обучението на хората, които живеят е, в сградите. Бихме искали да поставим в фокуса на тази реформа гражданите като цяло, защото те са унези, които ще трябва да движат напред реформите. За целта бихме искали да се насочим към две групи от лица. Първо, общностите, в които хората да обединят усилия и второ да се насочим към градовете. Защото тази революция се подклажда в градовете, така да се каже, от долу. в тази реформа ние от Европейския съюз трябва да дадем насоки и за равнопоставеността между половете искам да кажа няколко думи за така наречения енергиен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 че дискусията с докладчиците всяка беше много конструктивна. За нашата политическа група, Обединената левица, е приоритет да гарантираме това, че ще бъде подобрена енергийната ефективност на сградите, за да постигнем целите, които сме си поставили по отношение на околната среда. Освен това, ние сме заинтересовани от това да пазим здравето на хората, да се създадат добри климатични условия в сградата и извън нея. За нас енергийната ефективност е част от мерките, които трябва да бъдат взети. Със сигурност трябва наред с това да се бориме с енергийната бедност. Не бива да забравяме, че милиони хора, в това число в Европейския съюз, живеят на границата на бедността. Енергийната ефективност на сградите е важна цел а, и постигайки тази цел бихме могли да помогнем и на хората, които живеят в енергийна бедност. С други думи, тези хора трябва да получат съответната подкрепа, за да могат да изпълнят съответните мерки и трябва да се погрижим за това сградите, в които живеят тези хора, да има здравословни а, условия. Важно е също така да осигурим съфинансиране от Европейския съюз. Трябва да бъдат предоставени публични средства, но да бъдат мобилизирани частни средства. Това означава че ако се осланяме само на частни е, е, инвеститори, е, няма да постигнем целите, които си поставяме. В тази връзка Искам да подчертая, че трябва да предоставим публични финанси, публично финансиране най-вече на по-бедните, на социално слабите. Това се отнася най-вече за социалните жилища и сградите, в които се намират малките и средни предприятия. Важно е санирането на сградите мерките при санирането на сградите, да се отстрани азбеста, т.е. сградите да бъдат цялостно санирани, за да могат след това те да отговарят на изискванията за здравословни условия. За целта трябва да се заложат конкретни мерки с ясно определени и проследими цели. Ние сме на по-различно мнение, когато става дума за така наречените интелигентни мрежи. Ние смятаме, че резултатите от е, че санирането трябва на първо място да повиши енергийната ефективност. Ние не сме на мнение, че сградите още по време на санирането трябва да бъдат оборудвани с всички необходими неща, за да могат да осигуряват инфраструктура за електромобили. А ако засегнатите лица смятат, че това трябва да стане добре, в противен случай не, защото всичко това е свързано с съответните разходи. Ще внесем изменения. Господин Лопес. Muchas gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Искам и аз да поздравя докладчика за положените усилия. Вече беше подчертано, че енергийните характеристики на сградите, енергийната ефективност имат голям потенциал – те могат да допринесат за подобряването на енергийната сигурност, за намаляването на вноса на енергийни източници. Можем да се възползваме от възможностите, които ни се предоставят. Ако погледна сега показателите за а, интелигентност, а, те внасят едно подобрение в директивата. Що се отнася до възобновяемите източници, мисля, че ние трябва да направим а, малко повече. А що се отнася до местата, на които да се зареждат а, електрически автомобили, трябва да има предварително инсталиране, предварително окабеляване, защото иначе няма да има никаква полза. Изменение 56 там където се говори за първичната електроенергия и за по-низките цени. Мисля, че би трябвало да има цели, насочени към намаляването на енергийната бедност. Това вече беше казано от колегите. Госпожа Санде. Благодаря, господин председател. На първо място благодарности към колегите за проекто доклада, за да се предвижим към по-висока ефективност. Мисля, че основните стъпки трябва да се осъществяват в новите сгради и в нежилищните сгради. да, наистина важно е да се включат някои от препоръките, но някои от препоръките не са достатъчно уточнени, особено що се отнася до а, инсталирането на съответните устройства в паркингите. Затова а, не споделям включеното в а, изменение 29 и 30. В новите сгради трябва да стимулираме а, организирането на добра вентилация, която предотвратява необходимостта от а, допълнителна енергоемка климатизация. Също така да имаме предвид и разходите за собствениците и а, по възможност създаването на а, такива ефективности а, в а, не а, жилищните сгради. А, съществуват такива възможности, затова бих апелирала да се включат и тук. Благодаря, господин Дан Дика. Благодаря, господин председател. Искам да кажа на докладчика, че ще положим всички усилия, за да имаме един добър доклад. Нека да кажа сега кои са най-важните теми за нас. Енергийната бедност. Трябва да се отдели голямо внимание на този въпрос. Имаме една много важна програма сега пред себе си и би трябвало да използваме. Можем освен това да стигнем до ситуация, в която залагайки твърде много на енергийната ефективност, обръщаме гръб на онези, които имат нужда от помощ. На следващо място. Следва да се подчертаят местата за зареждане на електрически автомобили. Мисля, че не сме достатъчно смели, достатъчно дръзки. Бъдещето не е 2025 година. Още преди това ще има много повече електрически автомобили. Всички хора, които си купуват такива коли, няма да има къде да ги зареждат, а цената на подобни автомобили ще пада. Затова моля сега да се обърне внимание на този проблем. Трябва да е, направим така, че всички нови сгради, които се строят в момента, трябва да е, разполагат с зарядни устройства за електрически автомобили. Тенденцията е на лице. Вижда се какво се случва. Финансовата помощ за подобно изграждане на зарядни устройства е изключително важна. В е, Румъния имаме 10 000 е, евро премия или безвъзмезна помощ, ако се купува електрически автомобил. През 2025 година ще е по-ефтино да си купиш електрически автомобил, отколкото стандартен автомобил с изкопаеми е, горива, само че няма да има къде хората да си зареждат автомобилите. По отношение на Генерална дирекция регионална политика искам да кажа, че е, те не предвиждат никакви мерки, които да улеснят е, е санирането. В Румъния имаме програма, по силата на която санирахме 100 000 жилища. Е, сега обаче, за да се случи саниране в Румъния, трябва да се подпише споразумение с всеки един собственик на отделно жилище, а не с собствениците и като едно цяло в една сграда. Това е нелепо. Моля да се обърне внимание на този проблем. Програмите за саниране в държавите членки просто се задушават от бюрокрацията. Нека да оставим нещата в ръцете на местната администрация. Местната администрация просто иска да си свърши работата. Думата има господин Кохличек. Благодаря. Няколко коментара с практически характер. Проекта на доклад е много интересен, но може би като че ли се гледа на проблема отдалеч, от високо. Както каза колегата Ника, има хора, които използват специални програми за саниране. Понякога, когато имаме блокове с много апартаменти, всеки от които принадлежи на конкретен собственик, е много трудно да се стигне до споразумение с всеки един конкретен собственик. Много е трудно да се водят преговори с отделните собственици. По-настоящем, що се отнася до сградния фонд, е, трябва да кажем, че в е, сградите като цяло е, има достатъчно окабеляване и може да се инсталират контакти от 32 ампера, за да може да пристигнеш в къщи, в гаража си, например, да, да паркираш и да заредиш електрическия си автомобил. Ако искате да има бързо зареждане, естествено ще трябва да има мощности от 64 ампера. Това означава съответно, че трябва да има още по-добро окабеляване. Значи, доволни ли сме с това предложение 32 ампера или искаме да изберем решение на основата на 64 ампера? Що се отнася до възобновяемите източници, би било добре за електромобилността всеки източник на енергия да бъде снабден с е, контакт от 32 ампера. Може да говорим за фотоволтаични инсталации. В Испания има и други решения. Огледала, които пренасочват слънчева светлина към източници на енергия. Всеки път, когато има възобновяеми източници на енергия, те трябва да бъдат снабдени с е, контакти от 32 ампера и даже с по-голяма мощност. Що се отнася до енергийната бедност, тук има два аспекта. В е, санираните, в новите сгради, найемите често са твърде високи и не всички могат да си ги позволят. Или пък самото саниране струва много пари. От друга страна, в някои държави има законодателство по силата на което всеки трябва да разполага с контакт от поне 6 ампера. Съответно, всичко е въпрос на решение. До каква степен искаме държавите членки да приложат съответните мерки? Благодаря. Господин Тюрмес. Благодаря. В началото искам да благодаря на господин Бенцен за този отличен доклад. Аз мисля, че по отношение на новия сграден фонд направихме голяма крачка напред. Намалихме консумацията на електроенергия. Естествено, много може да се направи за още по-голяма ефективност, така че новите сгради не ме притесняват. Проблема е съществуващия сграден фонд. Между другото, това, което казахте, не е проблем само за Румъния. 80% от сградите в Европа, които ще имаме през 2050 година, вече са построени. Затова въпрос е какъв да бъде нашия подход по отношение на санирането на съществуващия сграден фонд. Няма едно решение. В различните държави има различни сгради. Ето защо мисля, че най-добре е да укрепим дългосрочните карти по отношение на, изградния, на сградния фонд. Когато създавахме последната директива, не направихме всичко както трябва. Говорихме за сграден фонд, но не е логично член четвърти да бъде прехвърлен за сградите. Започнахме добре, но много държави членки не са приложили на практика съществуващите изисквания. Неодавна бях в Австрия и разговарях с а, австрийски заинтересовани страни и те ми казаха, че ако искаме да имаме саниране на широка основа, трябва да решим проблема с а, вземането на решение в блоковете. Онова, за което говори Дан. Ако един човек е, в сграда с 100 апартамента може да блокира едно решение, няма да стигнем до никъде. Значи какво да правим? Трябва да имаме по-прости правила трябва освен това да има правила във връзка с фискалната политика. Всички ние знаем, че е, данъчната политика, фискалната политика е правомощие на държавите членки. Но ако петрола, газа остане толкова ефтин, няма да има стимул за саниране. Ето защо ние трябва да укрепим дългосрочните пътни карти за сградния фонд. Ние ще внесем изменения в тази връзка, тъй като предложението на Бент е добро, но може да бъде променено. И на следващо място, ще имаме ли участие на заинтересованите страни. Ако искате да обсъждате нови бизнес модели, онова, което имаме в Дания, например, пенсионен фонд, за енергийна ефективност, в който да има 100 милиона. С други думи, за какво говоря? Да има специални банкови стимули, специални бизнес инициативи. Къде да се обсъди всичко това? Мисля, че трябва да се седне на една маса и да се обсъди в съответната държава как стоят нещата, къде има празноти. Тук не става дума само за технологии, става дума за конкретни бизнес модели и тези бизнес модели трябва да са прости. Затова искам да обсъдя с вас следното. Не е ли необходимо да организираме форуми на заинтересованите страни, на този форум би трябвало да се говори за това как точно да се организира санирането на съществуващите сгради, защото дългосрочната стратегия е много важна. Благодаря, господин Рубик. Благодаря ви, господин Председател, благодаря и поздравявам а, моя колега Бенсен за доклада, защото това е един от докладите, с които имам един от най-големите шансове в Европейския съюз много да променим отнош... нещата по отношение на безработицата. Само като си помислям, че в Европа могат да бъдат санирани 140 милиона сгради, при нашите 3% безработни, бихме могли много ефективно да се борим с безработицата. Другото ни е необходимо, което ни е необходимо, са стимули за допълнително обучение на строителите, архитектите, всички, които ще работят по това саниране Трябват ни методи, по които да изчислим възвръщаемостта на инвестицията за собствениците, защото има значение дали инвестицията ще се върне след 8 или след 15 години дали тогава ще започнем да плащаме по-малки сметки. Изобщо това е, е би, би, би било много интересно да се предложат е, такива модели. Значи финансиране, допълнително е, обучение и възвръщаемост на инвестициите. Това са въпроси, които играят много важна роля. Разбира се, трябва да внимаваме гражданите да не бъдат твърде много натоварни ние а, бихме могли а, да помислим за намаляване на данъчното а, облегчение, а, да помислим за данъчни облегчения за гражданите. и също да създадем една цяла система от а, стимули, т.е. Да, да, мога, да може да се намалява данъчната ставка. Това биха могли да бъдат големи стимули както за економиката, така и за отделния граждани. Що се отнася до а, инфраструктурата за електромобили, предизвикателствата са големи, защото тук не става дума само за контакти, а, а изобщо за една цяла интелигентна мрежа. А, като вземем предвид, че една батерия за електромобил течи 500 кг, килограма, трябва да видим къде ще се намират те, колко време ще бъде необходимо за зараждането им и така нататък. Благодаря, господин председател. Мистер. Съвсем прав сте. Най-важният стимул – би бил възможността да се спестят пари. Ако не сега, то в бъдеще. Затова, ако можем да демонстрираме това в своя доклад, това би бил отличен стимул за гражданите. Може би в доклада трябва да кажем нещо повече в тази връзка. От името на комисията директора в Генерална дирекция енергетика. Благодаря. Благодаря на докладчика господин Бенсен за отличния доклад. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря за изказванията. Комисията с удоволствие ще ви представи данните за евентуалните ползи за потребителите от енергийната ефективност. В началото казахте, че пакета познат като ЕПБД и енергийната ефективност са много важни и се радваме, че има доклад, който отчита нивото на висока амбиция. Няколко думи във връзка с казаното от депутатите. Първо, по дългосрочната стратегия за саниране. Всъщност смятаме, че тя е добра за държавите членки. И е добре, че сега разпоредбите са още по-категорични и доклада предвижда е, още повече мерки. На второ място, когато говорим за финансиране, комисията е съгласна, че трябва да има много инвестиции, е, не на последно място от частни източници, но трябва да споменем, че структурните фондове са приоритетна област. Ние работим с ГД Регио в тази връзка има около 80, 70 по-скоро милиарда за периода до 2004 година за енергийна ефективност. Това е три пъти повече, отколкото предишния период. Естествено, правим анализ по държави. Е, трябва да видим колко пари са дадени на всяка една държава членка и как са използвани. Защото има различни проекти. Не мисля, че ГД Регио налага някакви рестрикции Случая на Румъния може да го разгледаме отделно. Ударение поставяме и върху ЕФСИ, върху дългосрочните инвестиции. Когато става дума за финансови инструменти, има много добри примери от държавите членки, включително за социални жилища. Има един известен пример от Париж, от Франция. Много пари по финансовите инструменти на ЕС се отпускат за социални жилища. На следващо място нещо много важно. А, онова, което казахте за инсталациите за зареждане на електромобили. Онова, което предлагаме, новия елемент. За нас електрическите автомобили са приоритет. Те са приоритети за държавите членки. Има различни начини за да изпълним целите, но проблема прилича на този за кокошката и яйцето. Ако нямаме станции за зареждане, няма да има електромобили. Ако има електромобили, трябва да има с какво да ги зареждаме. Ние смятаме, че трябва да се насърчи електромобилността, като се създадат условия за зареждане в жилищни и нежилищни сгради. Някой каза, че разходите са много високи. Ако погледнем разходите за инсталиране това е някъде около 2000 евро в нежилищни сгради. Ако имаме 10 парко места, разходите за саниране са много по-високи. Разходите за инсталиране на места за зареждане на електроавтомобили представляват само 1 или 2% от стоеността за саниране. Значи не са толкова високи. Трябва да изпратим точните сигнали. um, infrastructure directive. In that area, with these charging stations. Значи, ако Имаме само а, едно място за зареждане. Това естествено няма да е а, нещо добро, но ще изпрати правилен сигнал. Що се отнася до електромобилността? Енергийната ефективност и социалните мерки много могат да помогнат за справянето с енергийната бедност. И мисля, че ние трябва да говорим за социални мерки. В директивата ние говорим за това, че можем да извадим от бедността над 3 милиона домакинства. 23,3 милиона домакинства живеят в енергийна бедност. Имаме различни мерки, но най-целенасочените мерки могат да са насочени към най-бедните. Още нещо. Всичко свързано с цифровизацията. То е много важно и така наречените свързани с интернет жилища. Това е във връзка и с показателя за а, така наречената интелигентна готовност. Много е важно законодателството а, за а, фиброоптичните връзки да се приложи, за да може и нашите жилища да са готови за изискванията на бъдещето. На следващо място Нещо, което се дебатира и в комисията ЕМВИ, здравето и качеството на въздуха. Трябва да се намери точното равновесие. Всъщност докладчика в Комисията по околна среда много залага на качеството на въздуха. И вътре и извън сградите той залага на здравеопазването. И накрая по отношение на възобновяемите източници, ние приветстваме това, което казвате. Благодаря. Колегата Бенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за всички коментари. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с докладчиците Сянка. Ако някой иска да говори за изменения, можем да ги обсъдим преди крайния срок 8 юни. Бяха зададени въпроси във връзка с различни членове. Основното тук трябва да бъде ефективното сградостроене. Имаме различни директиви в рамките на така наречения зимен пакет за възобновяемите източници, за управлението и така нататък. Имаме различни решения в 27-те държави членки, казва оратора. Затова текстът е неутрален. Важното е да стигнем до конкретните резултати. Чух какво казвате за структурните фондове, за ЕФСИ. Съгласен съм, че това е изключително важно. Ако искате обаче да намерите най-доброто решение, трябва да се намерят е, частни средства. Днес имаме много предизвикателства – и аз мисля, че би трябвало да ги решим чрез създаване на един категоричен текст. Имаме нужда от такъв текст и трябва да демонстрираме възможности за сътрудничество. В съвета има опити да се разводни досието. Аз мисля, че можем да създадем много работни места и голям растеж чрез енергийна ефективност. Можем да намалим сметките на домакинствата за ток и не само. Можем да подобрим и околната среда. Много безработни има в Европа и можем да създадем много възможности за тях. Много възможности и за МСП можем да създадем. Благодаря на всички. Така ще приключа своето изказване. Готов съм да ви приема в своя кабинет и да обсъдим всякакви въпроси преди крайния срок. Благодаря, уважаеми колега. В този случай крайният срок за внасяне на изменения 8 е юни 2017 година. Малко или много, две седмици остават. Благодаря на докладчика и на всички колеги за този дебат. Благодаря и на Европейската комисия. Отиваме на точка 5. Размяна на мнение с господин Патрик Кай, директора в Европейската агенция за авиационна безопасност. Знаете, че авиацията е сектор с е, голяма важност. Е, тя допринася за економиката, за заетостта в Европейския съюз. Около 5 милиона са заетите в сектора на авиацията, пряко или косвено. На 300 милиарда евро се изчислява приноса към европейското БВП на авиацията. В края на 2015 година комисията прие авиационна стратегия за Европа. Имаше резолюция на парламента по темата. Тя беше прията само преди няколко месеца. Има категорична връзка между авиацията и космическата политика, тъй като сектора на авиацията би следвало да извлече голяма полза от технологиите, които се основават на спътниците. Тук трябва да спомена Егнос и Галилео, например. Започваме дебат по темата. Добре дошъл на господин Патрик Кай, той е директор Започваме с вашето уводно слово. Заповядайте. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е чест да съм днес сред вас и да представя нашите гледища на вашата комисия за участието в растежа и заетостта на Европа. Ще започна с много обща, общо писание на нашата цел в Агенцията за Европе... на Европейския съюз за авиационна безопасност. ние искаме да осигурим по-висока степен на безопасност. Това е общо а, заявление, но то означава, че искаме да защитим гражданите в Европейския съюз, но също така и европейските граждани, които пътуват в Азия, в Африка, които пътуват с Airbus, Boeing или други видове плавата летателни средства. В нашия мандат обаче включваме днес и висока степен на екологосъобразност, когато разглеждаме различните летателни средства. Ние е, също така проверяваме в каква степен те спазват всички тези е, екологични изисквания. Вместо 28 държави членки, 28 пъти да сертифицират тези продукти, е, което всъщност беше по положението преди нашето съществуване. Ние сертифицираме само веднъж и това, разбира се, допринася а, за създаването на единен пазар и равни условия за промишлеността. И като последна заявка за нашата мисия съм включил в скоби това, че а, ние целим да се а, изнасят стандартите, а, които имаме тук в Европа, и навън. Това не е точно една от мисиите ни, една част от мисията ни, а пък федералната организация, нашия еквивалент Съединените щати, всъщност именно това цели. Част от тяхната, тяхната мисия е това. Не е част от нашата мисия, но аз наистина вярвам и ще ви покажа как постигаме всичко това, а именно нашата цел да изнасяме европейски а, технологични продукти. Преди 15 години бяхме създадени, а, около 800 души сме в Кьон. И също така трябва да отбележим, че в нашата агенция има 32 две държави членки, 28 плюс 4-те, които са подписали това, което ние наричаме а, споразумение за присъединяване с ЕАЗа, а именно Швейцария, Норвегия, Лихтенштайн. И а, това, което смятам да а, ви спомена в началото е, че 96 милиона през 2016 година идват от а, нашите а, от нашите членове от индустрията, 39 а, милиона от Европейския съюз и 7 а, с други източници. Така че 70% от а, индустрията и европейския бюджет, който се управлява от нас е само в областта на регулаторните инструменти. разработване на различни юридически документи, но и надзор на индустрията. Не само в нашата агенция, но и всякъде среда е, в света има увеличаване на бюджетите, което понякога е разочароващо, защото макар и индустрията да финансира 70% от нашите ресурси, тя иска още средства да се разходват по техните проекти и продължаваме да имаме ограничения от страна на европейския бюджет. Изправени сме през много, пред много нови е, бизнес модели, все повече европейски фирми в е, е даденото пространство, също така и европейски и американски фирми и също така европейски предприятия, които произвеждат продукти в Китай или в други държави по света. Друго едно предизвикателство е цифровизацията на нашата индустрия с рисковете, които проистичат от това, например този свързан с киберсигурността. Още една тема, която иска да спомена пред вас – риска а, от, а, в взаимоотношението между сигурността и безопасността. И тук ще взема само за пример а, това, което планира да направят а, Съединените щати, а, забраната на лаптопи в полети към Съединените щати. Определено ще има това въздействие върху а, сигурността. Определено става въпрос за индустрия, която много бързо се развива, много бързо на, а, стъпват нови а, промени и навлизат нови продукти, така че ние трябва да сме в крак с всичко това. Така че ако ми позволите, две теми, на които а, да се спра в останалата част от презентацията ми. На първо място, как да подкрепим нашата индустрия в международния пазар и на второ място, как можем да направим така, че сме добре адаптирани, че подкрепяме достатъчно добре въвеждането на нови технологии. На първо място, международното ни присъствие. 80% от европейските продукти се продават извън Европа. И според международните регламенти, когато се регистрира летателно средство в една държава, тя трябва, следва да го сертифицира което означава, че ако Airbus продаде е, един продукт на Виетнам, Виетнам трябва да го сертифицира. За редица от държавите става въпрос само за административна оценка. В момента, щом ЕАЗа е сертифицирала летателното средство, те нямат е, възможност, е, нямат техническия капацитет да направят някаква друга преценка но в някои държави става все по- а, голямо предизвикателството, защото те поставят по въпрос на нашата работа. Така че ние трябва да подкрепим продажбата на европейските продукти, да подкрепим националните агенции, които отговарят за сертификацията. В резултат от това ние изключихме повече от 120 работни спогодби които се казва как работим с тези трети държави и подкрепяме Европейския съюз в три двустранни споразумения за взаимно признаване с Съединените щати, Канада и Бразилия. Имаме четири постоянни представителства в света, в Канада, в Мореал, в Вашингтон, в Съединените щати, в Китай и в Сингапур. Така че пет души имаме, които работят в извън Европа в сравнение с 150-те заети в Федералната служба на Съединените щати по същата причина, но все пак се опитваме да прави, направим всичко възможно да подкрепим износа на европейски продукти. Нека сега да се обърна към темата научни изследвания и а, да сравним средствата, които се инвестират. Сравняваме Съединените щати и Европейския съюз. 900 а, милиона долара през ден се обърква ораторът, но през година, разбира се, има предвид в Съединените щати и после виждате, че начина по който се разходват тези средства е много различен. Съединените щати има две основни програми VFA и NASA, а в Европа имаме повече от 20 различни а, е, програми, включително национални такива, които а, е, се занимават с много подобни дейности. Освен това, виждате, че при изследванията в областта на безопасността има около 200 милиона, 20, извинявайте, милиона евро а, е, в Съединените щати, а в Европа само 4 милиона евро годишно. И всъщност тази структура ни позволява т.е. позволява на Съединените щати много по-голяма реактивност. В Съединените щати работят 2000 е, души в е, един отделен център за изследвания. Те имат ресурс е, да зададат въпрос по някакъв наболял въпрос и моментално да получат а, отговор. И защо разходват много средства в областта на иновациите? Защо трябва да сме още по-загрижени? Защото други държави, като Китай, но също така и Япония, и Южна Корея, инвестират все повече и все по-структурирано в областта на научните изследвания. И ако сравним всичко това с нашите обстоятелства, Европейската агенция за авиационна безопасност няма бюджет за научни изследвания. Така че трябва да използваме субсидии от Европейския съюз, за да финансираме някои от нашите дейности за научна дейност. И всъщност се опитвам да го направим по много ограничен начин, с много специфични въпроси за безопасност, като някои технически елементи в хеликоптерите и така нататък. Е, но както и в е, Съединените щати днес, така и при нас съществува риск от е, пожар от батерии в багажния отдел. В Атлантик Сити има изследвания, които се извършват, а при нас нямаме средства, нямаме организация, нямаме пари да го направим, нямаме и правилата за а, обявяване на обществена поръчка за да го направим. В Хоризонт 2020 имаме известна възможност за действие, но много ограничена. Нашата роля в научните изследвания е изключително намалена в сравнение с това, което трябва и би следвало да бъде в един по-организиран организиран модел. Така или иначе, както казах, нямаме а, какъвто и да е било механизъм да се справим с неотложни научни изисквания. И така, какво трябва да направим в бъдеще и се надявам вашата комисия да подпомогне новото административно управление за научните изследвания и иновациите, как да подпомогнем общественото научно изследвания в областта на околната среда, повечаването на, на безопасността и сигурността как може да се направи всичко това. Готови сме да подкрепим осъществяването на такива иновации с стандартизация и също така да а, способстваме за адаптация на правилата. Сме готови ние в това. А, преразглеждане на основния регламент на ЕАЗа е предвидено. Там се предлага да имаме координационна роля в бъдеще при научните изследвания. Също се предвижда агенцията ни да бъде по-силна, по-вече да присъства на международната сцена. Европейския парламент имаше много силно становище в това отношение, затова ви благодаря за подкрепата. Благодаря, казва председателят, за вашата презентация. Сега към нашето обсъждане като директор на Европейската агенция да попитам за кол... от колко години? Четири години отговарям. Господин Патрики, председателят, господин Пипър на първо място. Господин going Um, много благодаря за общия преглед, който ни дадохте и за перспективата, която очертахте пред ЕАЗа. Доста впечатляващи неща казахте. По подобен начин процедираме с, с Железопътната агенция на Европейския съюз и по този начин подкрепяме обединяването на европейския пазар и следователската дейност, така че ще ви подкрепим. Искам обаче да задам и няколко критични въпроса. Вие се наричате Европейска агенция за авиационна безопасност. Същевременно имаме агенция или нека да наречем организация, Юроконтрол – която се нарича Юроконтрол за авиационна безопасност. Същото име, така да се каже. В Юроконтрол членуват 41 страни. Вие имате 23. Вие се оплаквате от недостиг на средства. Не е ли добра идея да работите повече с Юроконтрол и да използвате синергиите, защото мисля, че а, повечето ще им бъде все едно дали нещата ще вървят под егидата на Европейския съюз. Важното е да са прагматични и ефективни и да не се създават паралелни структури. Това е първият ми въпрос. Втория въпрос. А, вие много се гордеете с настояването на Европейския парламент да направи ЕАЗа по европейска организация. Аз погледнах текста и не можах да разбера, да разбера защо ЕАЗа трябва да поеме задачата по сертифицирането на летищата и съоръженията на летища вътре в сградите. Имаме норми, имаме стандарти, които са национално признати, които се прехвърлят върху други страни. За защо са ни необходими европейски норми? Това няма ли да удвои бюрокрацията и да струва скъпо? Защото мисля, че по този начин ще причиним разходи, които не са задължително необходими. Третия ми въпрос е свързан а, с плановете за кризисни ситуации, т.е. когато нещата се объркат на едно а, летище. ЕАЗа иска да има повече права за наблюдение над страните членки, поне така се казва в регламента, ако правилно съм разбрал. Може ли да ни обясните докъде ще стига това правомощие и до каква степен вие, ако има проблеми на едно летище, ще може да се намесвате или пък ще искате да се намесвате. Благодаря ви. Благодаря ви много. Господин Кохличък. Благодаря, господин председател. ще има възможност да говоря френски, предполагам, така че ще го направя. Не съм убеден, че в последните две години сме прилагали послед... същите стандарти, които се прилагат за големите а, самолети, като тези, които се прилагат за малките. Това е наистина. А, това няма смисъл все едно да имаме едни стандарти за автомобили и за а, велосипеди. Това може да унищожи европейския пазар в този сегмент. И би могло също така да предизвика а, известни реакции на про изводителите. Първоначално имахме идея да променим различните категории на съвсем а, леките, средни и така нататък. И тук просича въпроса защо. Това е срещу а, добре развитата европейска производителност, а, производство, което е изнася в много голяма степен. И така си задаваме въпроса. Можем ли да подкрепим един такъв сегмент на индустрията? Втори въпрос. Действително ли е необходимо, ако вие сертифицирате а, малките летателни средства къ, до 19 а, пасажери, които са, Говоря за този сегмент, за най-малките. няма ли да е твърде скъпо? Няма ли твърде скъпо да излезе? Говоря за тези най-малките, не за средните. Благодаря, господин Микве. Благодаря, господин председател. Благодаря на Патрик за неговото представяне, за доклада, който ни представи. Въпросът остава същият. Това, което обсъждахме с другата комисия, ролята на агенцията, дали тя има роля за авиационна сигурност, защото там се покриват доста теми, технически, свързани с различни процедури, но също така имаме и проблеми, свързани с разликата между безопасност и сигурност на английски язик тук не става въпрос за чисто технически, но по-широк проблем. На следващо място проблемът за това къде започва а, авиационната сигурност и къде спира авиационната сигурност. И това е въпрос към Патрик, който искам да задам и а, той посочи примера за американците, които искат да забранят лаптопи на борда на полетите към Съединените щати. И на следващото място. Как можем да отграничим работата на агенцията от различните възможности за научни изследвания, тъй като все пак една агенция за авиационна безопасност е нормално да не бъде агенция за, да не е агенция за научни изследвания, но а, все пак а, мисля, че а, това, което се е, случва в Съединените щати, не винаги може да бъде да служи за някакъв а, пример готов за копиране. И третия ми въпрос мисията на агенцията и самото определение на агенцията такава каквато е, такава каквото е, е според съответните европейски документи, пасва ли на възможността за търговски изследвания, търговски научни изследвания и възможно ли е тези научни изследвания, които са с търговска цел, да бъдат финансирани от съответните е, средства – и оттам в каква степен ще трябва да се използват правилата на Европейския съюз, особено що се отнася до някои ограничения за, на персонала, който работи в агенцията, за което спомена уважаемият директор на агенцията. Благодаря председателят няколко а, въпроси от мен да добавя. Ние като комисия а, отговаряме за европейската авиационна индустрия и нейната конкурентоспособност. Можете ли да ни дадете съвет как да подобрим ситуацията, що се отнася до а, законодателните предложения? Вероятно, единия вариант е да подобрим а, на Хоризонт 2020 или може би и следващата рамкова програма, деветата рамкова програма. Може би имате конкретни предложения за това, кое да променим, как да направим така, че да е по-конкурентно способна нашата индустрия днес. А, рисковете свързани с киберсигурност, киберсигурността, какви мерки могат да бъдат предприяти, за да се справим с тези рискове? Благодаря много. Благодаря за всичките ви коментари и въпроси. Ако ми позволите, ще започна въпрос след въпрос. Първия въпрос на господин Пипер за връзката с Евроконтрол. Евроконтрол е специализирана агенция за контрол на авиационния трафик, въздухоплаването, контрол на въздухоплаването. И действително, ние сме обсъждали с тях в последните 4 години как да работим по-добре заедно, за да можем ние да се възползваме от тяхната експертиза. Успяхме да подпишем споразумение преди няколко месеца за това как ще работим заедно, как ще направим така, че да не дублираме усилия между нашата агенция и Евроконтрол. И в момента разработваме това, което наричаме техническа пътна карта, за да осъществим това с а, споразумение и да видим задача по задача как всичко това ще се случи. Така че има светлина в края на тунела в нашите взаимоотношения. По инфраструктурата за а, летищата, през 2009 получихме като агенция този мандат. Ние разработихме регламента за летищата в рамките на 3-4 години и регламентът се осъществява навсякъде в Европа и целевата дата е края на настоящата година. Има държави, в които няма проблеми и други а, държави, като Германия конкретно, съществуват проблеми по различни причини. Разбира се, няма да нализам в подробности на целият този въпрос, но дали сме добавили нови изисквания към тези, които съществуваха национално равнище? Да, но добавихме само изисквания, които са изисквания на ИКАО. Така че има някои държави членки, които като национален стандарт а, нямаха толкова висок стандарт, който този е, изискван от ИКАО. Така че беше малко по-трудно или е по-трудно. И целта беше чисто и просто да се вдигне нивото към това на световното, що се отнася цялостната инфраструктура. Що се отнася до неотложните планове и надзора при неотложни задачи, ние няма да извършваме такива. Но в регламента се казва, че ние трябва да направим така, че на всяко летище има нужната организационна структура, която ще може да предприеме нужните действия в случай на ситуация по надложност И това е което ние проверяваме. Не извършваме а, е, спешни а, е, надзорни действия, спешни задачи, но ние проверяваме дали всяко летище има такъв план. Това е така за всички летища, така че по конкретно този въпрос не мисля, че кой знае какъв, а, е, а, каква новост. Надявам се, че успях да отговоря на вашите въпроси. Ако ми позволите по следващия въпрос, ще отговоря на френски. Откакто се включи в работата на агенцията, наистина полагам много сериозни усилия да направим нужното за малките летателни средства, защото, както вие сам казахте, много а, усилия полагаме да сертифицираме по същия начин малките, както и големите. Ето защо изработихме една пътна карта, която цялата индустрия разглежда като огромно събитие в нашата област. И днес имаме сертификация на малките летателни средства, която е много по-бърза и доста по-ефтина, отколкото беше преди 5 години. Що се отнася до така наречените ултралайт, най-леките, става въпрос за действително най-най-леката част от нашата авиация, а, които се сертифицират на национално равнище. Не сме искали самите ние да променяме каквото и да било в това законодателство. Самите държави членки. А, някои държави членки бяха тези, които искаха да се промени прагът от който нагоре сертификацията е отговорност на агенцията. И съответно парламента и комисията обсъждаха, има и плюсове и минуси на цялото това мероприятие. Наистина има предприятия, които идват от така наречените ултралайт, които искат ние да ги сертифицираме. Защо? Защото и за американския пазар, който е най-големият пазар за техните продукти, американците нямат това понятие за ултралайт. И а, за да могат да изнасят за Съединените щати, имат нужда да бъдат сертифицирани от нас. Мога да ви дам примери. Много добри примери за летателни средства, които ние сме сертифицирали с този подход, много по-лек, много по-ефтин за индустрията и а, е, те имат много сериозен успех в Съединените щати, а и на други места, тъй като а, е, успяхме да се адаптираме към нуждите и защото сертификатът ЕАЗа е а, е, разпознат в, Съедине... в целия свят, което не винаги е случай за националните сертификати. Това е в отговор на вашия въпрос. Сега по господин Рике, въпрос на господин Рике. Къде започва и къде а, е, завършва безопасността, авиационната безопасност? Много добро определение имат а, е, авиакомпаниите. Те казват, че а, е, безопасността на полета е свързана с целостта на полета. Тоест сигурността допринася за безопасността. Така че ако имате терорист или а, някой човек а, емоционално нестабилен а, на борда на самолета, който а, по някакъв начин заплашва другите пасажери или а, екипажа, той може да има въздействие върху сигурността на е, полета. Е, така че използваме именно това определение и оттам кой какво, за какво трябва да отговаря. Това е един обширен дебат, в който няма да навлизам сега, но ясното е и го виждаме днес в е, случая с е, забраната на лаптопи в полетите. По този начин се разрешава един проблем за безопасност, като се създава проблем със сигурността. Така че ще имаме а, възможност, а, тъй като става възможността риска да остане в а, багажното отделение. И така, какви мерки, какво трябва да се въведе, за да а, видим дали не са по-високи рисковете свързани с, а, сигурността, отколкото тези с безопасността. Нашите американски колеги не споделят а, същата оценка на риска и за нас е трудно да видим къде да се сложи е, точно демаркационната линия. Що се отнася до научните изследвания, и тук ще отговоря, може би, на господин председателя по тази тема. Струби се, че имаме нужда от две неща. На първо място, повече координация по въпросите, които са свързани с авиационната сигурност, е, които не са свързани с продукт накрая. Цялата а, изследователска политика на Европейския съюз е в посока на съфинансиране от индустрията, за да могат да се, за да има повече а, иновационни европейски продукти. Това има смисъл. Но тук става въпрос за изследвания, които не са свързани с продукти и тук е необходимо научно изследване, което е независимо да речем, условията, при които се а, запават а, батериите. Не Airbus отговаря за това изследване. Ние като Европейска агенция трябва да го извършим. А, например, а, знаете, че когато сте в самолета, ви карат да си а, изключите телефоните. Тук става въпрос за интерференцията между а, мобилните телефони и системата на самолета. Това са а, изследвания, които са направени изцяло в Съединените щати. Теми, по които имаме нужда от механизъм, който да ни позволява да финансираме научни изследвания, без задължително да става въпрос за продукт в крайна сметка и трябва да се финансират а, изследвания в а, университети, в центрове за изследвания така че да можем да се справим с големите теми на безоп... авиационната безопасност в това отношение. Искаме също така, и тук индустрията е напълно готова да ни помогне, да се намесим предварително, да се включим предварително в самото начало на тези проекти, за да кажем доколко те са сертифицируеми, тъй като рано или късно ще трябва да се сертифицират. Искаме да работим с индустрия по тази тема. И на последно място, смятам, че на всяка цена имаме нужда от а, център за за най-добри постижения и в Европа, в Съединените щати съществуват такива. Принципът е съвсем ясен. Например, е, е, експертни знания за експлозиви, за интерференции или друга тема. И когато има някаква неотложна нужда, вместо да влизаме в някакъв тежък механизъм за обществена поръчка и, е, момента, и да отнема това две години, моментално да можем да се обърнем към един такъв център. Смятам, че това си струва като инвестиция в Европа. И накрая на въпроса на господин Рике, търговските мисии, често сме задавали въпроса как можете да сте независими при положение, че ви плаща индустрията. Да, в миналото сме получавали средства от индустрията, от съответните предприятия и техните конкуренти. Това ни позволява да сме независими. И а, това е и причината, когато трябва а, да има а, становище по някакъв въпрос за авиационната безопасност, ние никога няма да а, сме зависими от а, конкретен продукт. Така че тук имаме много други международни а, организации, имаме най-различни конкурентни предприятия. И накрая, господин Бузек, за а, риска за киберсигурността. В киберсигурността има две подтеми, по които трябва да работим. Първата е свързана с а, осведомеността и подготвеността. Осведоменост трябва да сме наясно, че има хора, които вероятно ще атакуват авиационните системи. Подготвеност означава всеки един, всяко едно заинтересовано лице, заинтересована страна в авиационната област трябва да има своята подго... подготвеност, трябва да има а, своя план за действие. Това е нещо, което всички трябва да могат да направят. На второ място обмена на информация – много бързо се променят обстоятелствата при киберриска. Много информация е достъпна през цялото време и трябва да направим така, че всички заинтересовани страни да имат достъп до информацията за риска, за атаките, за решенията, които се подготвят за справяне с атаката. Работим по тези два аспекта. На първо място всички страни да имат система за управление на риска – киберриска моментално и да са наясно с съответния риск. Така че много време отделяме, конференции провеждаме, обясняваме такъв е риска, това е което се случва. И втория аспект, мрежа създаваме от заинтересовани страни, които обменят в реално време цялата съотносима информация по киберриска и всички атаки, които се осъществяват. В тази посока инвестираме. Благодаря. Благодаря много за разясненията. Може би ще може да се ангажира Европейския център за съвместни изследвания по някои важни въпроси от научно-изследователската дейност, защото а, негова е отговорността в крайна сметка за изследванията на някои продукти. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви, е, господин директор. Бих искал да ви се извиня за това, че преди малко карешно произнесох името ви. Не ми беше съвсем ясно как то се произнася. Благодаря ви за презентацията, за отговорите. Благодаря на вас, колеги, за дискусията. Точка 6 запазване на сегашните ограничения на обхвата на авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална основана на пазара мярка от 2021. Предложението за схемата за търговия с емисии за изменение на настоящата система и ограничено приложение относно летищата на трети държави. Законодателството трябва да бъде прието до края на 2017 година. С други думи, имаме крайен срок. Тъй като настоящото законодателство предвижда дерогации до края на 2017 година, нашият докладчик е, е Вернер Ланген и имате думата. А, благодаря ви, понеже редиците не са уредели и аз ще бъда кратък. Мисля, че всички от вас са, са чели текста. Както каза председателя, става дума за изменение на а, директивата за търговия с а, сертификати за емисии на парникови газове в авиацията. Основният доклад е Кеджур Гърлинг в ЕНВИ и Комисията по транспорта и ИТРА трябва трябва да дадат становище. Имаме предложение, което, а, ако правилно съм разбрал, при условния докладчик и при другите становища се радва на одобрение. А, одобрявам го и аз. Съгласен съм и аз. Схемата за търговия с емисии, въведена на 1 януари 2012 година, е, беше изменена от 2014 година заради изкривяване на конкуренцията. Става дума за това изключението, което ни се струваше наложително след международни преговори, за да не ощетим едностранно европейските предприятия. Става дума за това, това изключение да бъде удължено. Идеята е и е, да се отговаря на международния е, дебат. Е, Генералната асамблея на ИКАО си постави за цел нещата да се стабилизират на нивото до 2020 година и от 2021 да се въведе глобален и базиран на пазара инструмент. На основата на тази система, съкратена като Корсия, Възоснова на тази система комисията направи предложение да а, продължи ограниченото, ограниченото на обхвата, а, които изтичат края на 2017 година. А, и е, да се, ограничи, да се удължат и ограниченията за оператори в областта на въздухоплаването с годишни мисии по-малко от 1000 тона и комисията е, да възложи е, комисията да информира парламента и съвета за развитието в международен а, план, а, за да може да се възложи на комисията чрез а, делегиран акт да уреди нещата, които след това да бъдат прияти от нас. А, не се засягат безплатните е, сертификати и линеарния фактор на намаляване, който остава на настоящото си ниво. Имаме доста кратки срокове. Е, за да може работата да бъде завършена. Секретарията предлага след е, днешното разглеждане на становището в края на тази седмица, на 1 юни, е, да сложим крайен срок за внасяне на измененията, за да гласуваме на 21 юни 2017 година. НВ на 11 юли ще гласува окончателно. Моето предложение подкрепя предложението на комисията предлага две съществени изменения. Общо изменението са 8, някои от които са редакционни. Двете най-важни изменения са първо, че наистина Европейски Съда на Европейския съюз наскоро а, а, реши а, че е, включването на летища от трети държави е, не противоречи на международното право, но това ще доведе до големи конфликти, най-вече с Русия и Съединените щати, затова е, настояваме този пасаж да бъде заличен. Е, второто важно изменение е свързано с моята е, с, с е, моето ограничено доверие към международните спогодби. За това бих искал да възложим на комисията е, тя да намали малко мярката и мащабите си, но да остане пример за останата част на света като а, амбиция и като цели а, и да направи оценка на въздействието по какъв начин Корсия, която ще бъде в сила от 2021 година и настоящата европейска система могат да работят паралелно. Това е моята препоръка. Благодаря ви, господин председател. Надявам се колегите, които ще вземат отношение, да са изчели всичко по въпроса. Благодаря, госпожа Демонте, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Една обща бележка. Задължително необходимо е да се направи нещо по отношение на емисиите, защото транспортния сектор имаше 30% увеличение. Сега също има увеличение. Имаме повече въздушен трафик и така нататък. Съгласен съм с текста, съгласна съм с текста на докладчик, с съставителя на становището. Мерките на комисията със сигурност са амбициозни. Тоест от 2300 година да има намаление с 50% в сравнение с 1990 година. Докладчик обаче правилно каза, че трябва да създадем равнопоставени отношения между операторите във въздухоплаването и за това трябва текста да бъде прият бързо. Само по този начин ще можем да спазим сроковете, само по този начин ще можем да спазим и правилата на системата за търговия с емисии във въздухоплаването. Затова е важно настоящото състояние да се запази и след 2020 година. Тоест да, да се засягат само полетите в рамките на европейското економическо пространство. Сега наред с нас работи организацията ИАТА и не знаем дали тази мярка ще се приеме и в международен а, план. Може би пък тогава ще има по-голяма яснота по отношение на това какво ще бъде международното споразумение. Тогава ще знаем какви са намерените нашите международни партньори. Важно е обаче Европейския съюз и страните членки да са подготвени и да могат да направят нова оценка на системата за периода след 2020 година. За това Европейския парламент трябва да работи тясно с Европейската комисия. по въпроса за емисиите в авиацията. Аз подкрепям становището, така както е, е, е изготвено. Видяхме предложените измененията. А, аз най-вероятно е, също ще внеса някои изменения, за да може регламентът да стане ясен и да бъде прият бързо. Благодаря, госпожа Керинг. Dank u, voorzitter. Благодаря, господин председател. Добър ден. Аз също искам да благодаря на автора на становището. Съгласна съм а, с колежката, която каза, че а, становището съдържа добри а, елементи. Добавили сте срокове. А, а, аз съм доволна от работата на ИКАО. Каза се, че трябва да се намери баланс между околна среда и економика, между стимули и ограничения. Някои неща обаче липсват становището, а именно първо. Аз съм от Завентем и знам, колко е важно летището за националната и местната економика. За това а, съм напълно съгласна, когато а, търсим баланс между амбицията по отношение на околната среда и конкурентоспособността на нашата авиация. За това съм за следното. Приходите които ще получим, трябва да бъдат инвестирани в изследователска дейност. Имаме програмата Clean Sky, и смятам, че тази инвестиция в изследователска дейност може да създаде в дългосрочен план конкурентно способност и тя може да бъде ново оръжие в борбата с измененията на климата. Второ, ИКАО трябва също да представи резултати в определен срок. Хубаво е, че Европейския съюз иска да играе пионерска роля. Хубаво е, че искаме да дадем добър пример, но упражнихме натиск върху ИКАО А, и създадохме а, план и беше създадена програмата Корсия. Всичко това трябва да бъде доведено до успешен край. Все пак ИКАО обаче е международна организация а, и там не е лесно да се постигне споразумение. За това е важно да имаме и резервен план, за да сме подготвени за всичко. С нетърпение очаквам предстоящото ни сътрудничество с колегите. Господин Таланди, за зелените. Благодаря, господин председател. Живеем в свят изправен пред климатични предизвикателства, за които авиацията допринася. Ние, зелените, предлагаме следното. От 2021 година Европейския съюз трябва да а, а, прилага глобално и базиран на пазара инструмент а, на ИКАО страните трябва да прилагат Корсия чрез национални мерки. Второ, трябва да вземем предвид цялостното отражение на климата на авиацията. А, нейното, е, нейното влияние е четири пъти по-голямо от другите е, сектори. А, не, то, не само по отношение на въглеродния диоксид, а по отношение на цялостното влияние върху климата. Е, множител по две. Just as other sectors. They must not be allowed to neither level nor increase their emissions. Не бива да се позволява нито да се увеличават, нито да се намаляват емисиите. За това а, е правилно, че комисията предлага да се предлага линеарен фактор за намаление от 2021 година. А, дерогации трябва да се прилагат само за сектора, в който има сериозен риск от изместване в други държави, което не е така в авиацията. За международните полети, отражението върху разхода ще бъде 5 е, е, евро цената на сертификатите, Тоест пренебрежимо малко. Търговията с емисията за авиацията трябва да е, остане част от схемата за търговия с емисии. Мистер Силикиотис. Господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. Да. За нашата политическа група, Обединената левица, целта е да се ограничат емисиите от въздухоплаването, за да постигнем целите по отношение на климата и да защитим околната среда. За това, за големите източници на емисии трябва да има големи ограничения. Не бива да допускаме изключения и когато не се спазват изискванията за въглеродните емисии, да трябва да се налагат санкции. Винаги се казва, че конкурентоспособността трябва да се запази, но а тук не трябва да се противопоставя конкурентоспособността на здравето на хората правата трябва да се дават по строго определени критерия. Безплатните сертификати трябва да се дават само тогава, когато това е задължително необходимо и не може по друг начин. Ние смятаме, че имаме нужда от европейска система, която урежда начина по който работи пазара, но да не се ориентира изцяло по пазара. Трябва да вземем предвид и да поставим на по-преден план интересите на обществото, защитата на здравето на хората, защитата на околната среда. Бързо трябва да се намалят емисиите от въглероден диоксид във въздухоплаването. Благодаря. DG Climate. Сега ще дам думата на DG Climate. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да започна с благодарности към господин Ланген за бързо изготвеното становище и за принципната подкрепа за подхода на комисията. Благодаря на всички изказали се. Както знаете, предложението на комисията следва мандата в рамките на настоящото законодателство и в отговор на а, Генералната асамблея на ИКАО и на модела за компенсиране Корсия. Това е модел за е, емисиите в международен план след 2021 година. Когато започнахме преговорите, нямахме предвид емисиите, но а, развитието е а, много положително. Положително, че се предприемат международни действия по отношение на емисията. А, много от вас. А, казаха, че въздушният трафик се увеличава, съответно се увеличават и емисиите. За това е необходимо авиационния сектор да, да, да, да, да, да направи нещо, да даде по-голям принос. Това, което направихме първа степ, стъпка, много неща предстои да се направят, за да може Корсия да заработи след 2020 година, какъвто е а, плана. Два практически аспекта. А, първо, трябва да се споразумеем относно правилата за прилагане на схемата да се споразумеем относно някои важни аспекти на системата, прозрачност, отчетност, а, качество на марките, върху всичко от това са преговаря. Ние участваме в тези преговори, следим ги много отблизо, защото това са а, ключови елементи за ефективността и цялостния облик на системата. Тази система трябва да се прилага и в национален план от участващите държави. Този аспект също го следим много отблизо. Като цяло предложението на комисията изцяло отчита този е, контекст е, и за да е, улесни е, преговорите, предлага комисията да се е, удължи, е, да се запази обхвата на сегашните ограничения. Тоест ние решихме да приложим същия е, подход, който следвахме след Генералната асамблея миналата година година. И второ, много важен елемент от предложението е, е да предвидим едно преразглеждане в момента, в който имаме яснота относно това как Корсия ще се прилага от ИКАЛО и от партньорите. Някои фундаментални аспекти от предложението на комисията, споменати и, и от вас са следните. Първо трябва да действаме много бързо, трябва бързо да приемем това предложение, което означава до края на годината, за да и ние сме готови да улесним преговорите с вас и всички останали, за да постигнем този резултат. В противен случай автоматично ще бъде приложен пълния обхват за всички международни полети. Второ, Важно е настоящата дерогация заедно с прегледа да позволи на Европейския съюз да се справи с ситуацията, да отговори на международното развитие и да започне преразглеждане на схемата за търговия с емисии. ни отдаваме много голямо значение на това преразглеждане. То трябва да бъде направено задълбочено, трябва да се анализира ситуацията в ИКАО и да видим какво е необходимо в Европейския съюз, по отношение на принос на авиацията за постигане на целите за климата от 2020 година. Тоест трябва да имаме а, а, цялата тази единност и съвместимост на всички елементи от а, системата. Както казах, а, в момента, в който имаме яснота относно решението на ИКАО, ние ще направим това, но ние трябва да действаме и предварително. А, не да избираме една или друга опция, да ги оставим отворени всичките. Ще спра до тук и пак, пак благодаря на всички. Благодаря много. Последни, последни бележки от Вернер Ланген. Благодаря. Също искам да благодаря на колегите и на комисията за подкрепата. Второ, наистина въглеродните емисии във въздухоплаването нараснаха, но като цяло въздушният трафик е нараснал три пъти, особено между Азия и Европа. Фактът, че сме избрали други механизми за намаляване на емисиите, ам, и това увеличение в транспорта продължава да бъде тема. Аз изпомням принципната дискусия от преди, пред, от преди 15 е, години, кога през, е, когато въведохме системата за търговия с емисии. Тя е неуспешна, защото в допълнение непрекъснато се предлагат някакви контрамерки или допълващи мерки. Ако системата беше единна, ще, ще бъде много по-лесно. През 2012 година беше е, и въздухоплаването стана стана част от тази система. Тогава много се борихме и срещу стопанските субекти, но след което обаче установихме, че има огромно изкривяване на конкуренцията ако тази схема се приложи в международен план. За това е важно комисията в международен план да се опита да води преговори в органите, за да има съвместна система. И за това искам да благодаря. При всички цели за защита на климата, аз се питам защо на комисията и беше необходима половин а, година, защото конференцията а, беше през октомври 2016 година. Се, от тогава минаха 6 месеца. Ние сме се забавили, защото комисията и отне 6 месеца да реагира, не защото а, ние работим твърде бавно. Във всеки случай чакам измененията на колегите. Thank you very much, colleague. Благодаря, уважаеми колега. Благодаря на всички вас, на всички докладчици в Сянка. Благодаря на докладчика на Европейската комисия. Крайният срок за внасяне на изменения е 1 юни 2017, само след 3 дни. Нямате кой знае колко време, госпожи и господа. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Командировка на комисията ИТРЕ в службата на ОРС в Рига, Латвия. 20-21 април. Информация за тази командировка. Нашата комисия изпрати делегация от трима човека в Рига в службата ОРС това е Европейска агенция, която подкрепя дейността на ОРС, Европейския орган на регулаторите в областта на електронните съобщения. Искам да ви припомня, че нашата комисия работи по предложението на комисията за ОРС. Докладчик по темата е господин Тушеновски. За щастие, той е тук при нас. Затова, Евжен, разкажи ни, моля те, за тази командировка, какво се случи в Латвия. Благодаря, господин председател. Благодаря, Ежи. Чувствам се малко самотен, затова нека да ви кажа поне каква е моята позиция. Посещението се проведе точно когато трябваше, защото по-настоящем създаваме законодателен доклад за ОРС. Пътувахме трима човека и тримата сме членове на комисията, един докладчик и двама докладчици в сянка. Ето защо казвам, че това пътуване беше своевременно. Нека в началото да кажа сърдечно благодаря за отличната организация. Искам да благодаря на Рупърт Уилкинсън най-вече от административния персонал в комисията – Имахме само два дни, но научихме най-важното, всичко от което имахме нужда. Мисля, че отсъстващите колеги биха се съгласили с мен. Разбрахме колко добри професионалисти са хората, които работят в Рига. Там не работят кой знае колко много хора, но тяхната задача е изключително сложна и ще става все по-важна. Това наистина са професионалисти. Най-важното беше, че разбрахме как функционира ОРС. Презентацията, която видяхме, беше изключително ценна. Срещнахме се с председателя на ОРС Себастиан Сарияно и с бъдещия председател господин Нунгъл. Те двамата представиха позицията на ОРС. Това беше нещо изключително ценно господин Ласло Игнац, който е директор на службата в Рига, присъства и неговото присъствие беше изключително ценно. Дебатирахме основно по темата законодателен акт, законодателно предложение, вероятно ще гласуваме по това предложение през юни или юли. Трябва да се направи разлика между ОРС и службата на ОРС. Едно от големите постижения на ОРС е че беше създадена система за гласуване по отношение на сложните решения. Естествено, националните регулатори от държавите членки спазват неутралност и то в голяма степен. Имахме въпроси относно бъдещата концепция, такава каквато тя е очертана в предложението на комисията. Научихме, че двойната система за водене на преговори работи много добре. На лице е голяма доза независимост. Тази система не трябва да се променя, защото би могло да се стигне до отрицателно въздействие върху процеса на взимане на решения от страна на националните регулатори. Аз като докладчик много добре осъзнавам, че организацията в ОРС е отлична. На високо ниво е и не трябва да й вредим по никакъв начин. Посещението наистина се проведе точно когато трябваше. Научихме много важни неща и ще ги напишем в доклада. Благодаря. Искаринш, Констанс Крейл е, и Ипан Брище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 и не го изпускаме от погледа си. Благодаря ви за тази информация, която ни дадохте. Благодаря ви и за работата по законодателния доклад. Мисията или командировката очевидно е била изключително успешна. Следващата точка командировка на нашата комисия в Германия и Полша кои участваха в това пътуване. Госпожа Кодрицка, госпожа Кабесон Руис, госпожа Виринг, госпожа Матиеш и един мъж, господин Далунде. Тук е госпожа Кабесон Руис. Кажете няколко думи за тази командировка в Германия и Полша. Много ще сме ви задължени. Сеньор президенте, е, мой breve. Благодаря, господин председател. Утре ще гласуваме по е, този доклад, свързан с е, командировката. Посещението беше изключително полезно. Пътувахме в Берлин, за да се запознаем с функционирането на големите консорциуми GTI и ППП. искахме да посетим и едно друго предприятие, Астерланд, за да разберем какви са трудностите по отношение на участие в някои програми. В Берлин посетихме един от най-големите производители на двигатели за самолети. Този производител е част от компанията GTI и той полага много усилия по отношение на иновациите, за да се намали намалят емисиите на въглероден двокис в авиацията. Посетихме и Бомбардиер. Това е водеща фирма в областта на производството на влакове и на локомотиви посетихме и една компания ship rail която също е част от GTI. Всички тези фирми са базирани в Германия. Говорихме много за частния сектор, говорихме за приноса на частния сектор, по отношение на авиацията, по отношение на иновациите, говорихме за чисто небе 2. По отношение на регионалното сътрудничество в този район, трябва да кажа, че има 12 споразумения за сътрудничество. Става дума за инвестиции с висок риск от страна на промишлеността. Тези инвестиции следва да се подкрепят и на други нива. Брексит беше изключително интересна, важна тема. Въздействието на Брексит върху инвестициите, върху научната дейност, степента на частните инвестиции, свързването им с средствата, които се предвиждат в рамките на МФР. Говорихме и за чисто небе номер 3. Втория ден пътувахме до Полша. Посетихме Медицинския университет в Лоц, един от най-важните медицински университети в Полша. Той също се радва на добро публично частно сътрудничество, що се отнася до научната дейност. Посетихме Европейския център за иновации и технологии. Той е много важен от гледна точка на здравеопазването и то в целия свят. Там хората работят за наистина един здравословен живот за всички. Имат много предизвикателства обаче пред себе си. На третия ден разгледахме един проект за сближаване, една инициатива във Вайгнинг. Това посещение конкретно беше изключително ценно и важно. Говорихме за Хоризонт 2020. Имахме и още една среща с представители на научните среди, изследователските среди. Чухме тяхната позиция, срещнахме се и с ректори от полски университети. Те също изказаха своята позиция. Има редица подобрения, но ни казаха, че има и голяма доза бюрокрация и липсва необходимата подкрепа. Говори се освен това за много голяма географска концентрация на участниците в програмите. Имаше призиви за включване на много различни региони, а не само за включването на конкретни места. Говорихме за мрежата от учени, за възможността тя да бъде разширена. Говорихме за улесняването на участието в рамковите програми, тъй като сега има много пречки. Както вече казах, всички тези срещи бяха изключително полезни и информация за нашето пътуване ще може да прочетете и в доклада. Благодаря, госпожо. Вие отговаряте за доклада, познат като средносрочен преглед на програмата Хоризонт 2020 година. Надявам се, че това посещение, което сте осъществили, ще е полезно за вас и за другите докладчици. Виждате, че господин Тушиновски отговаря за новия регламент за ОРС. Видяхме, че посещението в Латвия също е било много полезно. Уважаеми колеги, утре в 9 часа имаме заседание на координаторите, а в 10 часа имаме гласуване в нашата комисия. Ще се видим с голямата част от вас в 10 часа. Благодаря на всички.